Ladies and gentlemen, I would propose that the members who are in the... Госпожи и господа, предлагам членовете на парламента, които са отзад, да дойдат по-напред. Така ще дадем възможност на правостоящите да седнат. Yeah? Yeah. Leave the first four rows only for members. Първите четири реда са запазени за членовете на Европейския парламент. Останалите места са свободни. Само първите четири реда са за членове на Европейския парламент. Nice and cozy. Ladies and gentlemen, I have not Госпожи и господа,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 моля за малко повече тишина на ефтините места. Er за мен е удоволствие, че господин комисарят днес е сред нас, че се отзова на поканата ни непосредствено след решението на комисията за докладите за напредъка. През тази година бяхме свидетели на значителни промени. От 1 юли тази година Харватия е член на Европейския съюз. Затова сред нас и за първи път са колеги от Харватия. Те не са вече в качеството си на кандидати или обекти на доклади за напредъка. Това според мен е една положителна промяна и на ниво Европейски парламент. Убеден съм, че постигнатите от вас и върховния представител за външните работи и сигурността в рамките на диалога на високо равнище между Белград и Прищина е важна стъпка напред за региона. Постигнатото от вас отваря и добри възможности за започването на преговори за присъединяване с Сърбия, както и на преговори за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово. Смятам, че това са важни резултати ще видим как ще се осъществи на практика доближаването до прави... на правителството и опозицията, за което настояваме вече от много отдавна в Албания. С интерес очаквам този процес. С интерес ще очакваме и резултатите по многогодишната финансова рамка идната седмица. Очаквам скоро да бъдат приключени междуинституционалните разговори по бъдещото финансиране на политиката в областта на разширяването. Някои страни са постигнали много важен прогрес по пътя си към членство в Европейския съюз. В други държави следва все още да бъдат постигнати важни резултати. Исландия за момента реши да не продължава преговорите си с Европейския съюз. Трябва да се даде нов тласък на процеса на присъединяване на Турция. Там трябва да бъдат проведени важни реформи на ниво гражданско общество и основни права. Ангажимента поет от министъра на правосъдието на Турция в тази област е от значение, но продължава да е на дневен ред протоколът от Анкара. Какво мога да посоча като недостатъци? Босна и Херцеговина продължават да са в тежко положение. Бих ви помолил да изложите вашите аргументи, за да можем да продължим и конструктивен диалог за по-нататъчното развитие. Първо ми се иска да дам думата на координаторите и след това на докладчиците за отделните държави. След като се изкажат тези колеги, ще ни е малко трудно да проведем по-нататъчни разисквания, но мисля, че това е процедурата, която трябва да следваме. Господин комисар, имате думата. Добър ден! Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа и приятели на разширяването, защото трябва да сте привърженици на разширяването. Онези от вас, които стоят прави най-отзад в залата, за да проследят дебата. Преди 20 години Западните Балкани бяха разкъсвани от конфликти. Преди 20 години Европейският съюз разработи критериите от Копенхаген. Преди 10 години на срещата на високо равнище в Солун всички държави от Западните Балкани получиха ясна перспектива за членство в Европейския съюз. Тази година на 1 юли Европейският съюз приветства Харватия. 28-я член на Европейския съюз и първата държава, приключила процеса по стабилизиране и асоцииране. Днес критериите от Копенхаген са все така уместни. Те отразяват основните ценности, на които се основава Европейският съюз – демокрация, върховенство на закона, зачитане на основните права историческото споразумение между Сърбия и Косово, за което говорихте и вие, господин председател, е още едно доказателство за преобразуващата сила на перспективата за членство в Европейския съюз. <clears throat> Уважаеми членове на Европейския парламент, Процесът на присъединяване днес се основава на строги, но справедливи условия, както и на полуките, извлечени от предишни присъединявания. Една от основните полуки бе голямото значение на отдаването на приоритет на основните параметри. Това е основната тема в стратегическия документ от 2013 година. Припомняме принципите на критериите от Копенхаген и се позоваваме на пет основни параметра. Първо, Върховенството на закона остава в сърцевината на процеса на присъединяване. Новият подход към върховенството на закона, който въведохме миналата година, изисква и промяна в нагласата. Той изисква още на начален етап от процеса държавите да гарантират наличието на административен капацитет, подкрепен и от политическа воля. Така държавите ще имат максимално време, за да постигнат добри резултати по прилагането, да приложат реформи, които да са необратими. Гарантира се също така гражданите осезаемо да почувстват ползите в рамките на целия процес, а не само към края му. Върховенството на закона е и от голямо економическо значение – с оглед на правната сигурност и доверието на инвеститорите. От тук проистича и ключовото му значение за економическата реформа. Второ, изготвихме конкретни предложения, които ще помогнат на страните от Западните Балкани и на Турция да подсилят економическото си управление. През изминалите три години Европейският съюз радикално промени и засили економическото си управление в рамките на така нареченото европейско полугодие. Ето защо е важно да помогнем на страните да въведат нотка на европейско полугодие, ако мога така да се изразя, така те ще могат да променят своите системи на управление, да ги пригодят към променящия се европейски модел. Също времено ще имат възможност да приложат структурни реформи, които да дадат тласък на конкурентоспособността и економиката им. Всички държави са засегнати от висок процент на безработица. Младите безработни се нуждаят от действия, от решения, от работни места. Затова е важно държавите да продължат по пътя на реформите, които са в основата на растежа. Страните, към които се прилага политиката на разширяване, вече се ползват от предимства по макроекономически и фискални програми. Започнахме и въвеждането на специални програми за реформиране на пазара на труда. Освен това, тази година ще въведем нови инструменти, които да послужат като насоки за държавите в следните области. Структурни реформи в ключови области, като инфраструктура, научно-изследователска дейност, транспорт и образование, както и планове за управление на публичните финанси които ще помогнат на държавите да отговорят на критериите от Копенхаген, да се борят срещу корупцията и да получат бюджетна подкрепа по инструмента за предприсъединителна помощ 2. На трето място подчертаваме значението на функционирането на институциите, гарантиращи демокрация и приобщителен характер на демократичния процес. Това предполага една конструктивна опозиция, която не бойкотира парламентите. Една област, в която би ни се искало да ни подпомогне Европейският парламент, е сътрудничеството между националните парламенти от региона и тези на държавите членки и Европейския парламент. Четвърто, стратегическият ни документ поставя акцента върху зачитането на основните права. Искаме да се сложи край на неприемливи инциденти, като атаки срещу, общността, а, срещу центъра извинете, на общността ЛГБТ в Скопие. Журналистите трябва да имат възможност да работят без да се опасяват от насилие и сплашване. Трябва да се положат и допълнителни условия за подпомагане на приобщаването на ромите. Приоритетното значение, което се отдава на защитата на мълцинствата в рамките на присъединителния процес ще бъде подсилено, като се насочи по-добре финансирането по инструмента за предприсъединителна помощ. Правото на свободно изразяване ще бъде насърчено в рамките на политическия ни диалог с страните в рамките на политиката на разширяване. Ще направим така, че правото на свободно изразяване винаги да е сред нашите приоритети. Освен това, ще продължим да насърчаваме върховите постижения в разследващия журнализъм, като започнем да присъждаме награда за разследващ журнализъм от 2014 година нататък. Пето, призоваваме за подновяване на усилията за решаването на двустранните спорове между страните по политиката на разширяване и държавите членки. Историческото споразумение между Белград и Прищина показва какво може да бъде постигнато на основата на политическа воля, смелост и подкрепа. Сега предизвикателството, пред което сме изправени, е да се възползваме от този напредък. Комисията е готова да съдейства за намирането на решения и ще продължи да насърчава диалога по ключови въпроси. Нека сега се спра конкретно върху отделните страни. Миналата година Черна гора навлезе в нов етап по пътя си към Европейския съюз. Черна гора е първата държава, която прилага новия подход към глави 23 и 24. Това ще изисква не само административен капацитет за постигането на резултати, а и задълбочени, трайни политически реформи, в основата на които да стои политическа воля, най-вече по отношение на съдебната власт, основните права, правосъдието, свободата и сигурността. Продължаващото активно участие на гражданското общество в процеса на реформи е от особено значение. В, Черна гора трябва да се засили правото на свободно изразяване. Всички случаи на насилие и заплахи спрямо журналисти трябва да бъдат надлежно разследвани, извършителите трябва да бъдат изправени пред съд. 2013 година бе от историческо значение за Сърбия. Решението на Европейския съвет от юни за започване на преговори за присъединяване – отбеляза началото на значителна нова фаза в нашите отношения. Сърбия активно и конструктивно работи за подобряването на отношенията си с Косово. С радост очакваме първата междуправителствена конференция по присъединяването на Сърбия, която да се състои най-късно до януари следващата година. В рамките на тази нова сложна фаза Сърбия ще трябва да отдели особено внимание на реформирането на съдебната власт, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, както и на реформирането на публичната администрация, независимостта на ключови институции, свободата на медиите, недопускането на дискриминация и защитата на мълцинствата. Сърбия трябва да се възползва от положителния си принос към регионалното сътрудничество през изминалата година. Този принос включваше засилване на контактите на високо равнище с съседни страни. В бивша Югославска република Македония политическата криза показа особено високото ниво на поляризация в политическия живот на страната и липсата на нормален политически дискурс. Много важно е също така, че страната не можа да се възползва от възможността, която и предостави миналогодишният пакет – както и от възможността предоставена и от заключенията на съвета. В по-общ контекст, контекст реформите в страната продължават. Програмата на Европейския съюз е сред ключовите приоритети на Македония. Диалогът на високо равнище по присъединяването е един важен инструмент, но той не може да замести преговорите за присъединяване. През едната година приоритетът би следвало да бъде ефективното прилагане и изпълнение на действащата правна и политическа рамка. Трябва да се отдели особено внимание на върховенството на закона и на борбата срещу организираната престъпност. Свободата на словото продължава да буди загриженост. Комисията препоръчва за пети път започването на преговори за присъединяване. За сега не е било взето решение от съвета. Ако не се предприемат действия, има риск да се навреди както на реформите в бивша Югославска република Македония, така и на доверието към политиката ни на разширяване. Комисията е готова да представи предложение за преговорна рамка в най-кратък срок, като се отчете необходимостта от разрешаването на основния проблем във връзка с предварителния етап на преговорите за присъединяване. Комисията счита, че ако скрининга и дискусиите в съвета във връзка с преговорната рамка започнат, това ще бъде удачен момент за подкрепа на намирането на решение във връзка с проблема за името, дори и това да се случи преди затварянето на съответните глави. Прилагането на новия подход по глави 23 и 24 също ще предостави надлежен инструмент за справянето с основните проблеми, които безпокоят държавите членки. В Албания имаше значителен напредък във връзка с доклада на, за напредък, изготвен след заключенията на съвета през декември. Два ключови законодателни акта и правилник за дейността на парламента бяха приети. Изборите протекоха гладко, а народа даде ясен мандат на своите ръководители. С оглед на това, че Албания постигна необходимия напредък, комисията препоръчва съвета да даде на Албания статут на страна кандидат. При положение, че Албания продължава да предприема съответните дейности в борбата с организираната престъпност и корупцията за да може комисията да препоръча започването на преговори за присъединяване, е необходимо Албания да усили вече положените усилия и да предприеме действия за а, постигането на следните пет ключови приоритета. Първо, да се продължи прилагането на реформата в областта на публичната администрация. Второ, предприемане на допълнителни действия за засилването на независимостта, ефективността и отчетността на съдебната система. Трето, допълнителни решителни усилия в борбата с корупцията. Четвърто, допълнителни и решителни усилия в борбата с организираната престъпност. И пето, предприемане на ефективни мерки за засилване на защитата на човешките права, включително и правата на ромите засилване на политиката в областта на антидискриминацията и прилагане на а, правата за собственост. Комисията е готова да подкрепи усилията на Албания е, по тези пет приоритета в рамките на диалог на високо равнище с страната. В Босна и Херцеговина процеса по европейска интеграция е в застой. С нощи футболните екипи на Босна и Херцеговина показаха дух на работа в екип и единство, като отбелязаха голям успех. Това беше една нощ изпълнена с постижения. В момента ние имаме на разположение европейски екип в Сараево, който се опитва да подкрепи политическите партии, за да може те да постигнат напредък в областта на а, съдебното дело на Седжи Швинджи, който ще постави началото на нова ера за Босна и Херцеговина и нейните граждани. Моето послание днес към политиците в Босна е да следват примера на футболния екип, като превърнат в действително очакванията на гражданите, като им предоставят ново бъдеще. Ние, като политически лидери, трябва заедно да стигнем до компромис, който да бележи пътя на тази страна към Европейския съюз. Това ще възвърне доверието на гражданите в капацитета на техните лидери да вървят към европейска интеграция. Това ще постави началото и на влизането в сила на споразумение за стабилиза... стабилизиране и асоцииране, а на по-късен етап и на пълноправно членство. През 2013 година решението на съвета, с което се разрешава започването на преговорите по споразумение за стабилизация и асоциация, преведе Косово към значителна нова фаза в Европейския съюз, като подобри отношенията между Косово и Европейския съюз. Всичко това почива на ключови реформи и на съществени усилия, които е, направи Косово към нормализирането на отношенията с Сърбия. Комисията се старае да завърши тези преговори през пролета на 2014 година, като изготви проекто споразумение през лятото, след което ще предложи на съвета да подпише споразумението. Разбира се, господин председател, аз ще ви предоставям актуална информация във връзка с това, което се случва в областта на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Косово положи усилия за да отбележи напредък във връзка с либерализирането на визовия режим, като тази точка остана приоритет в политическия дневен ред. От наша страна ние също показахме ангажираност и възнамеряваме да предоставим доклад в първата половина на 2014 година във връзка с напредъка по тази тема. Косово трябва да окаже подкрепа на EULEX и да приложи мандата в това отношение. Косово трябва да се съсредоточи върху привеждането в изпълнение на реформите, за да изпълни задълженията си по споразумението за стабилизиране и асоциация, като отдели специално внимание на борбата с организираната престъпност и корупцията. Допълнителен инструмент за предприсъединяване ще помогне да се подпомогнат и сръбските общности в Косово. Турция. Турция е стратегически партньор за Европейския съюз с оглед на размера на нейната економика и важната роля, която тази държава играе във външната политика и енергийната сигурност. Приоритетите, които бяха определени през 2012 година, продължават да бъдат такива и да се привеждат в изпълнение, което е част от преговорите. Имаше напредък и в съдебната реформа, като правителство започна исторически мирен процес, който има за цел да сложи край на тероризма и насилието в югоисточната част на държавата, като това е началото за решаването на кюрдския проблем. Протестите от май и юни месец и излишното и прекомерно използване на сила от страна на полицията бяха обект на сериозно безпокойство за нас. Разследванията, които трябва да извърши полицията, трябва да бъдат доведени до успешен край, а отговорните за тези дейности трябва да бъдат подведени под отговорност. Необходимо е Европейския съюз да даде правилен отговор и на случилото се в парка Гези. Но посланието на пакета, който ние сме приели днес, е малко по-различно. Европейския съюз трябва да засили своята ангажираност и да продължи да подкрепя Турция и нейните граждани, които трябва да постигнат своите очаквания като прилагат реформи, които да засилят свободата на словото, свободата на медиите и свободата на събиранията. Демократизационният пакет, представен през септември 2013 година, слага началото на напредък по редица въпроси, включително на въпроса свързан с използването на езици различни от турския, както и въпроса за правата на младсинствата. Както съм казвала и преди, пълния потенциал на отношенията ни с Турция – може да се развие в рамките на активен процес по присъединяване, в който Европейския съюз остава референтната рамка за реформите. Имаме много общи интереси. Подписването на споразумението за визите и за обратното приемане между, приемане между Турция и Европейския съюз – както и едновременното започване на процеса по либерализация на визовия режим, е в интереси на двете страни. Комисаря Маунстром и аз самия сме се ангажирали изцяло в това отношение. Сега топката е в полето на Турция. Не и нарете да играе. Това е една чудесна възможност да се покажат какви са предимствата в отношенията между Европейския съюз и Турция. Важно е да го покажем на турските граждани. Бих искал да подчертая също така е, значението на напредъка в областта на нормализирането на отношенията между Турция и всички държави членки на Европейския съюз, включително и с е, Република Кипър. Сега е много важно Турция да изпълни задълженията си по допълнителния протокол, който и вие е, упоменахте, господин председател. Във връзка с Кипър, комисията очаква гръцките и турските кипърски общности да проведат увенчани с успех преговори в рамките на споразумение в лоното на ООН. Насърчаваме положителната атмосфера а, на съжителство между различните общности. Комисията е готова да засили подкрепата си в този процес, ако двете страни поискат това и ако ООН се съгласи. С решение на новото правителство на Исландия да спре преговорите за членство, процеса по присъединяване на Исландия а, стигна до застой. Но нека да бъда ясен. Исландия остава за нас много важен партньор и ние сме готови да засилим отношенията си с тази държава във всеки един момент. От наша страна ние не сме се отказали. Когато и ако Исландия пожелае, комисията ще покаже готовност да поднови работата си в рамките на преговорите, които бяха достигнали до доста напреднал етап. Уверен съм, че ще може да се стигне до резултат, който да бъде в полза и на двете страни. Господин председател, описах ви една картина днес на процес към европейска интеграция и присъединяване, който е напълно отворен. Но да не забравяме, че процеса, в който кандидатите и потенциалните кандидати трябва да докажат това, че са готови, е важен такъв. Очаквам с нетърпение работата, която стои пред нас през следващата година. Необходимо ще ни бъде обаче сътрудничеството и подкрепата на вашата комисия, защото това ще ни помогне да се възползваме от всички възможности за разширяване, възможности, които ще се надграждат и след присъединяването на съответната държава. Очаквам с нетърпение отговор и коментара на всеки един от вас във връзка с докладите за съответните държави. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Горещо благодаря. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Господин комисар, благодаря ви. Предлагам да дадем по две минути за изказване на координаторите и по минута и половина на докладчиците. Моля да говорите само за съответната страна. Така ще имат възможност да се изкажат и други колеги, най-вече тримата ръководители на делегации за връзки с съответните страни. Позволете ми две не толкова сериозни бележки. Как може да се постигне значим напредък в Босна и Херцеговина, при положение, че двете най-значими личности там, Ибрахимович и Брисагич, са с шведски паспорти. А що се отнася до Албания, господин комисар, аз съм си извлякал полуката, че една отговорна опозиция може да доведе до реални промени, но това всъщност беше една по-сериозна бележка. Кой представлява господин Салафранка от е НП? Госпожо Гомеш. Thank you. Благодаря, господин комисар. Бих искала да ви задам следния въпрос. Що се отнася до Турция? От това, което казвате, разбирам, че пакета реформи се изпълняват, но недостатъчно, за да са на висотата на очакванията на турските граждани. Знаете, че гражданите протестираха в парка Гази. А как виждате вие нещата и по въпроса с Кипър? Какво може да се направи, за да може процеса наистина да завърши с истински преговори по въпроса за Кипър. Сега за Косово. Разбирам, че споразумението за стабилизиране и асоцииране започва да действа пет дена преди изборите в Косове. Това означава, че е, се подкрепя правителството. И това води до следния ми въпрос. Споменахте да се разрешават двустранните спорове, но как бих, какво бихме могли да направиме за решаване на, на спорове, които противопоставят страни помежду им и Европейския съюз, като примерно проблема с името на бивша Югославска република от маките държави, членки на Европейския съюз, които не са признали Косово. Вие също така споменахте, че в повечето страни или във всичките страни проблем е свързан с реформа на съдебната система и борбата срещу организираната престъпност. Какво можем да направиме, така и то до това да се види, за да се прекрати прекрати безнаказаността, включително и на територията на Европейския съюз. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на комисаря Фюле от името на ЕНП за това, че ни представи пакета. Бих искал също така да е, го поздравя за упоритата работа за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани и за прагматичното сътрудничество с нашите делегация по въпросите свързани с е, разширяването към юго-запад, юго-источна Европа. От това, което казвате, господин комисар, процеса на реформи напредва. Разбира се, е, положението в различните страни е различно. Има добри новини, има и по-малко добри новини. Но вие казахте, че просто е, имаме чувството, че, че се опитваме да намериме нещо положително в случващото се в е, Босна и Херцеговина и да кажем нещо добро за тази страна. Футбола е, се оказа е, подобно, подобна възможност, но а, за мястото на Европейския съюз в региона и за развитието на тези страни е необходимо да има по-голямо присъствие на Европейския съюз и да има повече доверие. Ето има положителни примери. Диалога между Сърбия и Косово, който трябва да подкрепяме с всички сили. Знам, господин комисар, че вие споменахте неколкократно копенхагенските критерии във вашата, вашето изказване. Знам, че това не е случайно. Много често просто трябва да се върнем, връщаме към фундаменталните, основните неща и да ги подчертаваме. Също, Същевременно вие говорите и за изпълнението на критерии на реформи, но не трябва да става дума за изпълнение на всяка цена, а за качествено изпълнение. Благодаря ви. При всички случаи, това е първата дискусия по тази тема. Ще продължим многократно да обсъждаме е, проблемите. Госпожа Нейц от името на либералите. Благодаря, господин председател, господин комисар. От името на моята политическа група ви благодаря за обхватният доклад по процеса на разширяване. Прав сте, че подчертахте, че процеса на разширяване продължава да бъде верен на своите основни принципи и т.е. на е, копенхагенските е, критерии, е, което доведе до промяна в Европейския съюз. Понякога чуваме, от страни кандидатки, че критериите днес са по-строги, отколкото бяха преди 15 години. Да, това е вярно, но Европейският съюз е различен от това, което беше преди 15 години също така. От друга страна отбелязах, че ви отдавате значимото и на дипломацията, но аз смятам, че, че че е много правилно това, че, че комисията продължава да следи процеса на промени стъпка по стъпка, като помага на страните да се е, променят сами по себе си и да извършат реформите. Споменахте, че комисията на пет, пет пъти е предложила предоставяне на Македония статут на страна кандидатка. Е, споменахте също и за предоставяне, евентуалното предоставяне на, под, на подобен статус на Албания. И сега, господин председател, абсолютно съм съгласна, че едно, едно конструктивно и крит критично отношение към нашите партньори е от огромно значение за пупътя им към присъединяването. Благодаря ви. Благодаря. Аз имам думата от името на госпожа Лутначе, която е в е, чужбина. Първо искам да ви благодаря, господин комисар. Наистина вашето представене беше много ясно и много всеобхватно. Селените като цяло е, подкрепят е, подхода на комисията и бих искал да повторя и казаното от господин Кукан за Босна и е, Херцеговина. Наистина е, малко е, малко е трудно да се използва само моркова вместо а, е, и примамката, вместо къмшика и примамката. А, е, но а, при всички случаи ние трябва да правим всичко възможно, за да помагаме и на а, народа на, на Босна. А, сигурна съм, че съвета трябва и да се включи в, да се случва в препоръките на комисията относно а, бивша Югославска република Македония и Албания. А, сега, колкото до Юрлекс, можете ли да ни кажете по, по какъв начин ще се трансформира а, мандата, защото не сме убедени, че всички поставени цели са постигнати и какви са последиците от провала на изборите в Северно Козово, Косово и по, по какъв начин ще се проследява изпълнението на критериите след влизане в сила на споразумението. Просто искам малко допълнение към това. Благодаря господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз имам един въпрос и съм загрижена по е, повод на Албания. Аз съм италянка, много албанци в е, моята страна се занимават с търговия на черно, проституция и така нататък. Но а, има и едно друго разширяване, за което не стана дума тук и което вие, което вие не споменахте, за онези 50 милиона души от Африка, които искат да живеят в Европа. Какво ще направите за това, а, за това разширяване? Това е, разбира се, е, един е, проблем от, е, на световно равнище, на световно ниво. Това не е само италиански проблем или проблем а, за Европа. А, но това не е. Не, това, това не е шега. Господин Хачи Джорджо. Благодаря,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 не се, не се спомена економическото положение на страните кандидатки, защото в крайна сметка економиката е в основа на просперитета на дадена страна и е, трябва също така да наблюдаваме развитието на економиките на тези страни, защото е, ще 25 е, милиона души ще се присъединят към Европа, но е, дали те няма да бъдат под прага на бедността, така че аз е, имам чувство, че има все по-малко и по-малко интерес от страна на държавите е, членки към разширяването, но има и много по-малко интерес от страна на страните кандидатки или потенциални кандидатки към самото присъединяване. Те просто биха се присъединили за това да не бъдат отвънка. Същ, същевременно аргументите за Турция са едни и същи, констатациите са едни и същи. През последните 10 или 15 години Турция бива призовавана да прилага разпоредбите от протокола от, протокол от Анкара, но Турция не го прави. Би има ли начин да наложим на Турция приложението на тези разпоредби? И Многократно беше, беше казано, че искаме представител на Европейския съюз в преговорите с Кипър разговаряли сте и с ОНЕ, но има ли, има ли, такъв, има ли такава възможност, както иска господ... кипърското правителство? Благодаря, господин председател. И аз бих искал да ви задам няколко въпроса. Ли, лично считам, че в един глобализиращ се свят ние не можем да бъдем противници на разширяването, но разширяването трябва да се извършва по правила. Страните, кандидатки, регионът, който иска да се присъедини, е специфичен. Така че трябва да видиме какви трябва да бъдат специфичните условия, защото тези страни да се интегрират в Европейския съюз и да бъдат равноправни членове на този съюз. Вие споменахте няколко интересни факти и елементи, но е, по аз, доколкото разбирам, продължават проблемите в страните кандидатки, било то със съдебната система, институциите, демокрация, незачитане на човешките права и така нататък. Да, разбира се, в докладите се отчита известен напредък, но проблемите продължават да съществуват. Спомен спомених, споменахте и проблемите свързани с бивша Югославска република Македония и проблемите свързани с Турция и съседни страни. Така, няма да да, да навлизам в а, подробности, но, но считате ли, че има някакъв а, напредък в преговорите между бивша Югославска република Македония и Гърция по повод името и а, има ли някакъв напредък в преговорите между Турция и Кипър? Има ли наистина някакъв видим напредък, а, който да доказва, че Турция прави усилия по този повед? госпожа Пак, докладчик за Босна и Херцеговина. Господин комисар, благодаря ви за изложението, благодаря ви и за четете ключови показателя, които ни припомнихте. Мисля, че доста от нас вече ги бяха позабравили. Мисля, че трябва да сме малко по-оптимистични по отношение на бъдещето. съзнаваме, че вие извършихте предварителната работа. Резултатите от нея са ясни под формата на перспектива за членство за въпросните държави. По въпроса за Босна и Херцеговина. Не мисля, че всички политици в Босна и Херцеговина са толкова доволни от резултатите от футболния матч, колкото сме ние днес тук. И не всички в Босна и Херцеговина се радват във връзка с перспективата за членство. Вече от 10 години дейтанското споразумение се използва за прокламиране на етническо самосъзнание и за разделение. Днес, тази година, извинете, през май гласувахме по моя доклад. С удоволствие и слушах казаното днес от госпожа Корнелисън. Тя явно е разбрала, че е гласувала погрешно. Защо? Защото още през май посочихме инструментите, за които говорихте и вие днес. Това са единствените инструменти, с политиците в съответните държави. Излязохте с предложение за промяна не се сещам за думата в изборното законодателство. И вашите предложения се ползват със съгласието на Харватия, но не се ползват със съгласието на един известен политик, господин Лагумжа. Моля, припомнете на господин Лагумжа, че той трябва да застане в Босна и Херцеговина на страната на унези, които приемат вашето предложение. Председателят, можете да говорите и малко по-дълго господин Хауи, докладчик за бивша Югославска република Македония. Благодаря. Искам да приветствам господин комисаря за чудесното сътрудничество, установено с парламента, за чудесната работа, която извършва в рамките на мандата си. Загубихме прекалено много време по отношение на тази страна. Сега съвместната ни задача е да възобновим надеждите за напредък там. Тази година отпразнувахме присъединяването на Харватия. Може да се даде статут на страна кандидат и на Албания. Но нека отбележим, че Македония е страната, която вече от най-дълго време е със статут на страна кандидат и че ни обръщаме достатъчно внимание. Три въпроса с оглед на споразумението от 1 март, можете ли да докладвате по изпълнението на препоръките? Съгласен ли сте с това, че всички страни трябва да проявят политическа воля? Политическа воля трябва да проявят както Македония, така и съседните страни, така и Европейският съвет. Приветствате ли също като мен на скорошното изявление на гръцкия министр на външните работи, който заяви, че разширяването ще бъде сред приоритетите на предстоящото гръцко председателство? Съгласен ли сте, че трябва да дадем нов политически тласък на процеса по решаването на въпроса с името? по конструктивен начин и от двете страни. Би трябвало въпросът с името да бъде решен още на ранен етап от преговорите. Според мен също отварянето на глави 23 и 24 ще отговори и на загрижеността, която изказват държавите членки. Благодаря господин Касини е за Сърбия. Благодаря, господин председател, комисар Фюле, уважаеми колеги. Особено съм удовлетворен, че комисията и лично вие продължавате да работите активно в рамките на процеса на присъединяване. Обеден съм, че положителната оценка на напредъка, отбелязан от Черна гора, Албания, Сърбия и Косово, отразява настоящото положение в тези страни. Дава също така и безценен тласък на промените на вътрешно-политическо ниво в тези държави. Нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово, би било изключително трудно, ако те нямаха перспектива за членство в Европейския съюз. Трябва да надградим над постигнатите резултати, като спазваме поетите от нас задължения. В момента, в който започне процесът на присъединяване, трябва да гарантираме и напредък по интеграцията на съответната страна. оценката на парламента и на комисията по отношение на положението в Сърбия си съвпадат. Много важно е споразумението от Брюксел между Сърбия и Косово. То е с историческо значение. Политическите лидери в Сърбия и Косово признаха, че диалогът и нормализирането на отношенията са във върховния интерес и на двете страни. На 3 ноември в Косово се проведоха местни избори. С това бе изпълнен един един важен критерий. Не бива също така да забравяме и предизвикателствата за страните, а именно върховенството на закона и защитата на правата на човека и на мълцинствата. Те са в основата на преговорите за присъединяване. Осъждам в доклада си неудачното решение на сръбското правителство да забрани парада Прайд в, Бел... в Белград. Трябва също така да се бори сръбското правителство срещу всички прояви на дискриминация в страната, в това число и срещу малцинствата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за обстойното изложение което направихте в много положителен дух, най-вече по отношение на Албания. Благодаря и за формулировките, които използвахте, тъй като с тях показахте ангажимента, който сте поели, ангажимента да възнаградите държавите и гражданите, които предприемат правилните действия. Подобно възнаграждение е много важно за Албания, която постигна особен напредък в сравнение с периода от преди две години. От тогава насам Албания се превърна в съвсем нормална европейска страна. Разбира се, има още какво да се направи, за да се присъедини тя към Европейския съюз, но е безспорен и огромният напредък, който бе постигнат. Важно е за Европейския съюз да демонстрира още веднъж пред себе си и пред света, че е и ще бъде структура, към която държавите се стремят да се присъединят. Важно е на континента да продължава да има държави, стремящи се към членство. sometimes too expensive, but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 and Albania will be without further. Искрено се надявам, че Албания без по-нататъчно забавяне ще получи статут на страна кандидатка. Благодаря. Координаторите спазиха времето си по-добре в сравнение с докладчиките. докладчиците. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин комисар. Наистина съм благодарна за това, че отделихте специално внимание на критериите от Копенхаген. Нека да започна с една забележка. Жалко е, че ни представяте доклада едва днес – защото това е важен ден за Турция, това е религиозен празник, което означава, че и вниманието на общността ще бъде по-слабо. Господин комисар, миналата година ви казах, че като че ли Турция ни показва две лица. Това се потвърждава и през 2013 година. От положителната страна имаме реформата в съдебната система, пакета за демократизация във връзка с езика. Положителни са и преговорите, както и омбудсмана, но от друга страна имаме политически климат, който не е много добър, защото като че ли не се стига до компромис. Много често се а, налагат решенията. А, президента ГУ искаше именно това и в речта си пред парламента. Протеста в парка Гези, разбира се, че го осъждаме в Европейския парламент, той ни показа, че все още има липса на демократично общество – и мнозинството трябва да зачита правата и на младсинството. Младсинството има право да протестира. От друга страна, протеста в парка Гези ни показва също така, че това е едно а, живо общество, което а, желая да се чуе неговия глас. Много остава да бъде направено във връзка с свободата на словото и свободата на медиите, както и порализма на медиите. Такъв порализъм липсва. Накрая, вие говорихте за това, че сега топката е в полето на Турция и не е ред да играе, но те не можаха да се класират, ако не се лъжа за световното. Важно е Турция да изиграе сега своя ход, както и ние нашия с Турция. Сега е изключително важен момент, повече от всякога. Така или иначе, турските играчи играят за Германия, казва председателя. Господин Лушек. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, колеги, струва ми се, че колегата по разширяването е една от най-успешните, които сме водили в Европейския съюз. Кой би казал преди 25 години, че страни, които бяха зад желязната завеса, ще станат членки на Европейския съюз? Не трябва да забравяме каква е основната цел на разширяването. Мир, стабилност, сътрудничество, просперитет за съответните региони. 2013 година беше доста успешна. Харватия се присъедини, Черна гора отбелязва напредък в преговорите, развиват се отношенията между Белград и Прищина, успешни избори имахме в Албания, както и напредък там. От името на социалистите и демократите бих искал да ви кажа, че в миналото ние подкрепяхме процеса на разширяване. Подкрепяхме го въпреки всички трудности, които изпитвахме в нашите държави членки. Ще продължим да подкрепяме процеси за в бъдеще, защото не забравяме каква е основната идея на разширяването. Да, разбира се, държавите и техните ръководители имат още доста работа. Публичната администрация също трябва да си свърши работата. Много е важно всеки да знае върху какво да работи. Напълно подкрепяме този процес, както казах. Но ние сме политици. Затова бих искал да направя апел и към самите нас. Ние също имаме работа, която трябва да свършим контекста на разширяването понякога говорим за разширяването, като че ли го обсъждаме само в нашите държави членки. Апела ми към вас е нека да обсъждаме този елемент и с нашите граждани, да използваме тази тема и в предизборната кампания до година. Нека и ние да си свършим работата, за да може и следващия екип на Европейския парламент да гледа със същото положително око на процеса на разширяване. Господин председател, още нещичко, ако позволите. Групата на социалистите и демократите покани гости от Западните Балкани. Така че нека да ги приветстваме с добре дошли в залата. Те са наши гости и следят дискусията на живо. Председателя, добре дошли сред нас. The word floor has Mr. Господин Преда, благодаря ви, господин председател. Исландия няма право на доклад за напредъка тази година. Това е следствие на решение, взето от правителството, което беше избрано през април. То пожела да замрази преговорите, да ги спре. Както чухме многократно, Исландия беше отлична държава, кандидат за членство. Днес никой е, не иска да прави прогнози за това, което ни очаква в бъдеще. Дали ще има референдум за европейското бъдеще на Исландия, дали ще има решение на парламента. Е, различни опции е, има в момента във връзка с Исландия. Но както каза и комисар Фюле, и за мен това е удоволствие да го повторя, вратата си остава отворена. Благодаря ви горещо още веднъж. Фрау, Флотра. Госпожа Флотра. Благодаря. Аз, е, за разлика от Кодин Ручек, се, се боя, че по време на европейските избори ще се инструментализира отношенията с Турция и кампанията. Аз мятам, че трябва да продължиме с едно баланс, балансирано, ясно, точно подхождане. След като дъл, дълго време преговорите бяха замразени, бе взето решение да се подноват преговорите по глава 22, 23, 24 и това ще бъде всъщност едно, една подкрепа за тези, които манифестираха в парка Гези. Защото манифестациите в парка Гизи показаха, че има едно живо общество, което реагира и ние трябва да отговориме точно на това общество. И няма по-добър инструмент за подпомагане на това общество от преговорите и от постепенното въвеждане на европейските стандарти. Но как да убедиме съвета в това? Защото в крайна сметка съвета взема решение за отваряне на глави, на преговорни глави, за да може да дадем възможност на Турция да изпълни своите обещения. Във всеки, всеки ден, в по всички проблеми, по сирийския въпрос, по енергийната сигурност, по демократичните проблеми, как да убедиме съвета да даде възможност на Турция да изпълни обещанията си? С това трябва да затворим списъка на желащите се да изкажат. Трябва да приключим с разискванията, тъй като имаме още само 8 минути. трябва да дадем възможност на господин комисаря да даде добри отговори. And that is a right question. Да, това е много правилен въпрос. Да, как, как да убедиме държавите членки да се възползват от тази възможност. За Турция. Сега искам да подчертая следното. За разлика от миналата година, аз също ви представих доклада за 2012 година. Тогава си спомняте, че беше подчертана необходимостта Европейския съюз да продължи да бъде репер за провеждането на реформи и перспективата за присъединяване да бъде двигателят. И сега е много с, задоволство можем да отбележиме, че за Турция това е станало приоритет Турция подчертава това и че това ще накара съвета а, да промени решението си и държавите членки ще отбележат това. Казвам го, че и повтарям още веднъж, отварянето на глава 22 не трябва да бъде само един е, уст един, един пункт в процеса по преговори, процеса през присъединяването и след това нещата да се върнат в обичайното си русло. Надявам се, че, че това отваряне на глава 22 и положителните последици от приемане на, един, на положителния дневен ред и продължението на, на диалога по визите и по споразумението за реадмисия ще дадат този нов пласък. Сега, колкото до санкциите, не, не беше ли това най-голямата санкция да се блокират преговорите по 8 глави, като това блокиране е, бе взето с е, единодушно решение. В, в деня, в който Турция изпълни а, разпоредбите на, протокол, на допълнителния протокол, 8-те глави ще се отворят. Сега. Говориме за събитията през май юни в е, Турция и необходимостта да се отго... отговори на очакванията на турските граждани. Ние разполагаме с най-добрия инструмент да отговориме, да подпомогнеме на тези граждани. Това са глави 22, 23, 24. А, ние не можахме да го направиме до сега, но сега работната група по глава 22 ще има а, тази възможност да, да, да, да даде този нов устрем с отварянето на главата. По хоризонталните проблеми. Аз отчитам и благодаря на координаторите и докладчиците за подкрепата, която изразиха. Искам да ви кажа е, следното. Е, процеса на разширяване не е като летене на автопилот. Е, вие играете много важна роля в целия този процес. Е, строгото спразване на условията и на предусловията ще е, определят плавността и успешното завършване на този процес. Защото ние трябва да отговаряме на въпросите на нашите съграждани. Защо е важно разширяването? И то не, това не е въпрос, който трябва да обсъждаме между нас си, а трябва да успеем да обясниме защо този, въп, този проблем и това разширяване е важно за а, е, нашите страни. Не се а, е, опитвам а, е, ние не, не, не, не трябва само да го казваме с думи, а да покажем какво това ще даде на практика. 2014 година трябва да избере своят лозунг. Миналата година нашото мото беше върховенството на закона. На първо място тази година ще бъде основните принципи са на първо място и трябва да продължат да бъдат на първо място. Сега. А, не, не можем да не, не, не можем да пренебрегнем всичко това, което стана част от Акито, като същевременно не наблегнеме на основните економически а, компоненти. Затова тази година ще обърнем специално внимание на макроекономическите и фискалните проблеми и аспекти, нашите препоръки ще бъдат много по-целенасочени към тези области. Ще има едно много по-подробно проследяване на развитието на политиките в тази област. Ние ще приканваме страните членки да провеждат и представят анализ на проведените економически реформи, които да доведат до економически срастеж и увеличаване на конкурентоспособността. И целта на това, на тези анализи, ще бъде държавите е, кандидатки да, да могат е, да се справят с предизвикателствата, с същите онези предизвикателства, с които трябва да се справят е, държавите е, членки. А, наистина, а, за това глава 22 е от огромно значение. бе зададен и много е, важен въпрос. Е, поставен бе много важен е, проблем от нашата италианска колега за трагедията в Средиземно море. Аз съм комисар по разширяването, но това наистина е проблем, който трябва да бъде обсъждан и разглеждан от целия колегиум. Колегите, които посетиха региона, потвърдиха, че случващото се в този регион не може да засяга само две или три страни, които и не само те могат да бъдат отговорни за събитията, това е проблем за целия Европейски съюз и Европейския съюз не може да затвори своите е, врати. Колкото до Турция и Кипър, да, наистина има някои нови положителни стъпки напред, не само в областта на риториката, но и в действителността. Специалният представител на ООН а, а, приветства този нов подход. Надявам се, че е, представителите на двете общности ще бъдат поканени в Анкара и Атина, че ще и наистина смятам, че има място за Европейския съюз да играе по-голяма роля в този процес и съм ясно заявих, че ние сме готови да а, е, играеме тази роля. Аз бях неотдавна в Кипър и е, съвсем ясно заявих при какви условия сме готови да е, се включиме по-активно в целия процес. е, колкото до Босна Херцеговина и бивша Югославска република Македония. Разполагаме с един екип в е, Босна Херцеговина. Хер, Херцеговина, която се опитва да превърне в реални резултати а, обсъжданията, които проведахме на 9 и 10 октомври. Надявам се, че ще можем да помогнем на страната да постигне съответното споразумение, да се извършат промените в конституцията, Конституцията и да се приложат решенията на съда по правата на човека, като се спазват същевременно разпоредбите на Конституцията. Мисля, че е от огромно значение лидерите на различните общности в Босна Херцеговина да разберат, че е време да се мине от ерата на Дайтън към ерата на разширяване на Европейския съюз. Не, не, не, не не споменах, разбира се, всички начини, като най-основното е инструмента за координация, която им, който би им позволил да говорят с единен а, глас. А, списъка на различните инструменти е дълъг, но те трябва да, да, да разберат че е време да преминат този брод, защото тогава ще можем да им помогнем повече и тогава и да могат да разберат и е, нашето послание. И е, че ако те не е, изпълнат своите международни ангажименти, това би, това би, било, би имало последици. И че някои от че част от средствата по инструмента за предприсъединителна помощ биха могли да бъдат отклонени към а, други цели в региона. Но а, аз мисля, че чрез, а, а, чрез а, моркова, чрез привле, привличането ще можем да им покажем по какъв начин би могъл да се реши не лесния проблем на Босна Херцеговина, бивша Югославска република Македония. Бе загубено много време вече и аз лично съм загрижен от а, относно резултатите на работната група за прилагане на препоръките. Надявам се, че и управляващите и опозицията ще продължат един диалог, който няма да поставя под въпрос препоръките и е, че ще продължи работата на този важен съвет, който бе създаден. И е, защото е, знаете, че в, в, в е, опозицията е, спечели важни общини в Скопия също. Надявам се, че правителството ще може да продължи е, всеобхватния диалог с асоциацията на е, е, журналистите съгласно споразумението от 1 марта. Асоциацията на... И се надявам, че пък Асоциацията на журналистите ще се възползва от е, положителните резултати от този диалог. Е, за постигане на положителни резултати. Аз не отчитам това, че гръцкото председателство би могло да бъде е, голямо преимущество за е, целия този регион. Аз е, попитах гръцкия министър-председател, кажете ни как може да ви помогне комисията, как може да ви помогне по време на вашето председателство не само някой, а всички страни от региона да направят крачка напред към е, европейското си бъдеще. Е, трябва. Посланието е, че не една или две държава членка трябва да, бъдат, да бъде уверена. Всички трябва да бъдат сигурни в това, че предложението а, от а, страна на бивша Югославска република Македония може да доведе до устойчиво решение на проблема. Не става дума само за време. Трябва да се направи и преценка на това докъде, докъде доведе статуквото, какво, какво, какво ще има, какви последици ще има това за бъдеще, защото всяко едно забавене има цена има своя цена. Благодаря ви. Знам, господин председателя го спомена, че разбира се, това е само едно представене. Ще разполагаме с безкрайно много възможности да се върнем към тези въпроси многократно. Благодаря за е, помощта и подкрепата, която членовете на Европейския парламент ни отказват всеки ден. Благодаря ви. Session is closed. Закривам заседанието. Thank you. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks.